по-добра програма за защита на нашите граждани срещу бъдещи заплахи. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Казва председателя, прекратяваме в този случай с тази точка от дневния ред и гласуването ще се проведе утре на обяд. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът Естрела за намаляване на нервнопоставеността в здравеопазването. Четири минути госпожо докладчик. Благодаря ви. Първо, бих искала да благодаря докладчиците в Сянка за тяхната работа и сътрудничество. Бих искала да благодаря също така и докладчиците за становище от Комисията Вътрешен пазар и права на жените, е, които е, също е, оказаха полезно сътрудничество. Неравенството в здравеопазването съществуват между отделните страни и отделните региони, зависят от економическите и социалните условия и тези неравенства могат да се задълбочат заради разлика между половете или културни разлики. Тези неравенства не засягат само достъпа до здравни грижи, но и жилищно настаняване, образование, приходи и начин на живот. Въпреки е, известен напредък между 27-те държави членки има огромни неравенства. По данни на Евростат, продължителността на живота се променя с 14,2 години за мъжете и 8,3 при жените между отделните страни членки. Продължителността на живота и здравето са свързани с социалните условия и с бедността. И когато изникне бедност, тогава има и други е, условия е, които застрашават е, живота на човека, например старост, детство или някакъв недик. Неравенството в здравеопазването започват още от детството и продължават от поколение на поколение и за това трябва да се търси решение. При е, сегашната обстановка на криза положението се е влушило. Е, ясно е, че всичко това се отразява на здравето на хората и предлагането и търсенето на здравни грижи. Е, при предлагането е, вследствие на кризата е, средствата за обществено здравеопазване могат да намалеят, а от друга страна търсенето да нарасне. Кризата показа, че неравенствата все повече се задълбочават. Неравенствата между богатите и бедните. Ето защо тази криза може да предостави възможност за борба срещу неравенствата, като се вземат е, смели мерки е, за да се насърчи равенството. Ако не се получим и ако всичко си остане както е сега, неравенството ще се задълбочи. Известно е, че общества, при които има неравенства, са нестабилни общества. В някои държави членки в програмите за насърчаване на економиката се предвиждат мерки за намаляване на отражението на кризата върху здравеопазването, като например инвестиции в инфраструктура, финансиране и реорганизация на системите за здравни грижи при намаляването на, намаляването на неравенствата трябва да се разглежда като приоритет е, на всички нива на обществена дейност. Затова приветствам предложенията на комисията. Искам да привлека вниманието и върху някои предложения в моя доклад. Първо, всички е, първо, е, да обърнем внимание на бедните, на мигриращите е, и на тези, които са в незаконно положение, етнически младсинства, инвалиди, възрастни хора, бедни деца. Е, е, мисля, че с тези мерки ще се намали отражението на економическата криза спрямо тези групи, е, като инвестираме също така в инфраструктура в здравеопазване, да се гарантират хигиенични условия за живот на децата. Мисля, че кохезионните и структурните фондове трябва да, указа, да подкрепят проекти, които да благоприятстват равенство в областта на здравеопазването. Трябва да се борим, за да има по-голяма справедливост. Благодаря, казва, госп... казва председателя. Благодаря, госпожо Естрела. Девет души са се записали за изказване. Мисля, че трябва да подходим по същия начин, както и при предходния доклад – и трябва да отчетем, че наближава и Международния ден на жената. Виждам, че само жени участват в нашия дебат днес. Но истина, моля ви, само по една е, минута, госпожа Ройхова. Благодаря. Господин председател, дами и господа, напоследък активно работихме в подкрепа за нови е, лекарства. Затова Подкрепям и доклада, който обръща внимание на уязвими групи, на превенциите в здравеопазване. В много аспекти обаче се засяга и принципа за субсидиарност. Точка 25, например. Аборта не е метод за контрол на ръждаемостта. Също така има и други изменения, които са противоречиви. А големите разлики в продължителността на живота се дължат само от части от нивото на и качеството на здравните грижи. Те се държат, разбира се, и на стандарта на живот и на, развитието, на нивото на развитие на съответните страни. Като за подобряване на тази продължителност може да се работи по различни програми. Благодаря, господия, госпожа Тикао. Настоящата економическа и финансова криза се отрази много на сектора на здравеопазването. Е, в някои страни членки се затварят е, болници, пациентите в отдалечени области или в селско-стопански региони пътуват е, десетки километри, за да получат специализирани медицински грижи. Така че неравнопоставеността в страните членки съществува вътре в самите страни членки, така както и между тях. Не винаги има средства за нови ефективни лечения. Често не могат да продължи лечението поради липса на средства. Освен това на равнопоставеността причинява иммиграция на здравните служители, защото в някои страни те получават по-достойна работа. Благодаря, госпожа Фигерейдо. Благодаря, господин председател. Настоящата ситуация с всички тези мерки за урязване на бюджета са всъщност представляват една антисоциална политика и създават още повече неравенство в областта на здравеопазването. Казват ни, че трябва да се борим с дефицита, с бюджетния дефицит, но всъщност по този начин ограничаваме достъпа на хората до здравеопазване. Увеличават се цените на лекарствата за хроничните заболявания и се премахва подкрепата, финансовата подкрепа за транспорт на болните, когато такъв е необходим, за да могат те да стигнат до лекарите. Това се случва и в Португалия, в моята държава. Хората, които имат по-низки доходи, се сблъскват с все по-труден достъп до здравеопазването. Именно за това, госпожо комисар, господин председател, мисля, че дойде вече време за действия, а не само за думи. Благодаря. А Сега госпожа Заборска. А, извинете. Първо госпожа Сенклер. Благодаря, господин председател. Здравеопазването трябва да бъде основната грижа на всяка държава членка, но разбира се, ние тук предлагаме закони за цял Европейски съюз. Много от вас, може би, са видели и заглавията от вестник Лондон Таймс и Естеде, кой, вчера, който говори за, отново за бюджетни урязвания и съответно неравенства в е, здравеопазването. Докато в Европейския съюз депутатите получиха 36% повече а, е, различни помощи, свързани с здравеопазването. Така че а, е, в нашата държава Това засяга най-вече и абортите и операциите инвитро. Благодаря. А сега колегата Заборска. Господин председател, е, е, е, госпожо комисар, всяко човешко същество е уникално и всъщност има различен начин на живот, различни качества. Това са естествени неравенства, които понякога са двигател за економика. Така че, когато искаме да намалим неравенствата, трябва по-скоро да бъдем човечни, а не економически, защото защото е, при страданието хората са равни, е, обаче е, те трябва да се лекуват от лекари, а не от бизнесмени. Да се намалят неравенствата в здравеопазването е човешка ценност, но, например, абортите, които се защитават в доклада, подромват тази ценност, защото да се позволи финансиране на абортите от публични средства, мисля, че ние в никакъв никакъв случай не трябва да отстъпваме по този въпрос. Сега давам думата на господин Пейо. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Е, днес в Европейския съюз има неравенства в е, областта на достъпа до здравни грижи е, и трябва да има един цялостен отговор, защото причините за тези неравенства понякога и много често са предотвратими. Дължат се на економическите средства, с които разполага пациента. Аз мисля, че борбата срещу неравенството трябва да се превърне в е, приоритет. Трябва да има цялостен подход в всяка форма на политика спрямо на здравеопазването. Е, да има здравни грижи за всички. През следващите месеци ще говорим за преразглеждане на директивата за професионалната квалификация. И е, това е чудесен случай, за да е, се заработи по ускорен механизъм. Председателя, дам думата на господин Кели. Много аспекти се съдържат в тази тема. Най-добрият начин да се справим с неравнопоставеността е хората да са по-здрави. И, и аз, и колегите ми успяхме да прокараме една писмена декларация в парламента, да имаме за цел поне 100 000 е, души да бъдат по-активни чрез спорт. Е, в новото правителство в е, моята страна също има за цел да развива политика за една обща здравна застраховка, да има достъп до здравеопазване на всички на базата на нуждите. Ние работиме по холандския модел и е много успешен този модел. Благодаря. Сега госпожа Каденбах има думата, казва председателят. Госпожо комисар, господин председател, днес говорим за премахване на неравенствата в здравоопазването, което е много важно, особено в настоящата ситуация, защото това, което се случва в Европа в момента е, че неравнопоставеността расте и тя ще продължава да расте още повече в, бър... в бъдеще намаляват се здравните услуги, намалява се качеството им. И се поставя въпроса за обученията, какви са проблемите там. Има социални трудности и те са свързани и с обучението на здравните кадри. На европейско ниво трябва да има консолидиране на бюджета, същото е вярно и за националните бюджети, но ако не инвестираме в обучението и здравопазването днес, ще имаме големи проблеми в бъдеще. Благодаря, казва председателят. Mulțumesc, domnule președinte. Госпожа Антонеско, благодаря. Господин председател, неравенството в достъпа до здравеопазване е една е, трябва да бъде една от основните ни, а, едно от основните ни борби. Здравеопазването трябва да бъде част от всички общоевропейски политики и тези здрав... принципи на здравеопазване трябва да бъдат включени в абсолютно всички полета на действия на европейско ниво, за да се намали неравнопоставеността и да се предостави едно висококачествено здравеопазване. Относно а, бъдещата ни стратегия бихме желали да има по-добър анализ, по-добър мониторинг и национални индикатори, които ще ни позволят да а, подобрим системата. За да намалим тази равно, неравнопоставеност, трябва да изградим един механизъм за стратегическо планиране, за да сме е, сигурни, че набирането на медицинския персонал е осигурено както трябва. Благодаря. И последният оратор. Благодаря, господин председател. Световната организация твърди, че ще а, имаме а, намаляване на смъртността, свързан с цигарите, и то в значително ниво, около 70% до 2020 година. Подобряването също на а, здравеопазването се оказва също неравнопоставено. До някъде изборът на система и на начин на живот е личен избор, разбира се, но това не е всичко. Нашата стратегия за 2007-2013 казва, че здравеопазването е основен елемент. Но когато говорим за стратегията Европа 2020, ние трябва да имаме ясни показатели, които да вземат предвид дискриминацията по възраст. Благодаря. А сега завършваме дебата с отговора на комисар Даманаки. Имате думата. The Commission is grateful to the Parliament for its support. Комисията благодари на парламента за подкрепата за нашите действия за преодоляване на неравнопоставеността в здравния сектор. Искам също да благодаря на докладчика госпожа Естрела за големия ангажимент към тази кауза неравнопоставеността в здравеопазването между страни, между региони, между богати и бедни, между различните етнически общности засягат всяка страна членка в Европейския съюз. И на много места те стават все по-големи. Искам да бъда съвсем искрена по този въпрос. Сега вече виждаме пълния пълните последици от економическата криза за здравеопазването и за здравето на хората. Сега виждаме как се отрази тя и на безработицата, и на бюджетния дефицит. Тоест, е, съществува риска неравнопоставеността да се засилва все повече. И за нас е много важно да я намалим като част от действията за економическо възстановяване. Това е едно основно предизвикателство и, както казва доклада на парламента, е необходимо да се действа в различни политики и на различни нива, включително между отделните правителства. Вие подчертавате необходимостта да има повече достъп до превентивни грижи, и да се отдели особено внимание на уязвимите групи, да се използват нови технологии за преодоляване на неравнопоставеността. Комисията напълно споделя вашата загриженост. Вие също говорите за неравнопоставеност между половете, а също и социални неравенства – Абсолютно лично се съгласявам с вас и по тези теми. Комисията енергично работи по своята програма за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, като се опитва да внесе този елемент във всички е, политики, да създаде партньорства между страните членки и заинтересовани страни. Като част от тези действия сега се започва една обща дейност, финансирана от здравните програми на Европейския съюз. Включват се дейности по оценка на въздействията, създаване на регионални мрежи и инициативи за здравни политики. Започваме и с работа по публично здравеопазване, правилно хранене и здравословно остаряване. Също така поемаме ангажименти в области като заето, социална политика, земеделие, научни изследвания, регионална политика. Очевидно трябва да вършиме и повече. И това няма да стане от днес за утре. Ще минат години и преди да постигнем пълен успех. Но ако работим заедно, ще можем а, и ще трябва да постигнем резултати, така че всички европейци да могат да живеят в добро здраве. така, след това изказване приключваме е, дискусията по тази точка. Е, утре ще гласуваме доклада в 12 часа, а сега пристъпваме